колеги И така, уважаеми колеги, е, нека продължим. Нашия комисар е, вече е тук, така че казвам добър ден на еврокомисар Ойтингър. Много се радваме, че сте сред нас и можем да, проявим, да проведем обмен на мнение за освобождаване от отговорност за годините 2017 и 2018 и е, тъй като е, до теб е генералният директор, казвам и него е, добре е дошъл. Без бавене ти давам думата с голямо удоволствие. Уважаема госпожо председател, Уважаеми госпожи и господа евродепутати, дами и господа, радвам се, че имам възможността да се срещнем днес във вашата комисия. И тъй като мнозина от вас, като евродепутати и членове на комисията Конт са нови, си позволявам да пожелая е, на добър час за, вси, за следващите пет години. От, е, известно ми е, че конструктивното взаимодействие между вашата комисия и комисията по бюджет в парламента. Европейската сметна политика, следенето на работата на съвета и комисията са изключително важни за ефективността на нашата работа, за ползата, за Европа и за економията в името на избирателите. Вашата комисия много внимателно следи работата на комисията и заедно с държавите членки и регионите следи за инвести... освояването на инвестицията. Дейността на нашата генерална дирекция под ръководство на господин Крафт също играе важна роля. През последните години се опитахме е, да поставим акцента върху резултатност и полза, добавена стойност. Това бе и акцент в работата на парламента в последния мандат. Вие внимателно следяхте за изпълнението на правилата, изисквахте конкретни мерки. Обикновено ние ги възприемахме и включвахме в нашата работа. Тук, например, ще посоча за пример обновяването на регламентите и регулаторната рамка за бюджета. Това бе много важно и от огромно значение за гарантирането на контролна рамка на контрол и прозрачно докладване. Като едновременно с това ние се стремяхме към опростяване на много от голяма част от законодателството. Известно ви е, че 116 е, милиарда евро са на наше разположение и две трети от тези средства се управляват от е, държавите членки. Отново виждате е, разбира се колко важно е доброто качество на работата на администрациите, на общините, на министерствата в Европа. С общи усилия трябва да направим всичко, необходимо нашите, тази уредба, тези, това законодателство да е понятно за всеки служител извън Европа. С оглед, хвърляйки поглед към последните години, можем да отбележим успех. Първо, е, сметната палата, вместо отрицателна оценка, сега е, Сметната палата даде е, е, по-малко критични бележки и това е положителен резултат. През последните години грешката значително е спаднала и стигна до много по-низко ниво и от години годишния отчет на Европейския съюз се отчита като добър. Друг принос към, на вашата комисия борбата с измамите, създаването на Европейска прокуратура, също ваш успех като база за борба с измамите, ощетяващи европейския бюджет. При това в работата на ОЛАВ също трябва да бъде уредена модерно като партньор на Европейската прокуратура. Това е много важно за борбата с измамата. За това днес ще, се, ще ви помоля да обърнете внимание на, е, и да отдадете приоритет на обновяването на регламента за ОЛАВ, за да може до края на следващата година ЕПО да започне работа и да постигне добри условия за работата на главния на европейския прокурор, създавайки условия за взаимодействие между Европейската прокуратура и ОЛАФ на базата на регламент 883. През последните години въведохме идеята за пакети от отчети, на от отчети като част от е, бюджета. Този пакет включва пет части. Първо, годишните е, доклади за управлението, е, от докладите за напредъка, е, както и последващите действия. Е, след това е, резултат от докладите от 2015 година. За първи път имаме дългосрочна прогноза в пакет. Ние представяме резултатите от последните години и казваме какво е необходимо да се направи, за да се постигне управление на най-високо ниво. Неотдавна вие получихте този пакет и е, за това ще се спра на основните моменти от този доклад. Годишния ни баланс. Този баланс се приема от цялата колегия на комисията и комисията поема цялата отговорност за управлението на бюджета в случая за последната година. С този баланс ние правим преглед на желаните и постигнатите резултати по различни политики и различни програми. През последната година имахме два приоритета в бюджетния план. Първо, подпомагане на конъюнктурата, стабилизация на економиката и трудовия пазар. И второ, да се преборим с проблемите в областта на вътрешната сигурност и ем, хуманитарната помощ. Няколко примера. От 2015 година до миналата година с Европейската брегова охрана спасихме 690 хиляди души е, по по море. Е, всички сте виждали тези ужасяващи картини на загинали, на удавени хора, но с благодарение на европейските ни мерки успяхме да допринесем за подобряване на положението. С благодарение на инструмента за Турция създадохме 63 е, нови училища. Така че осигурихме на хиляди деца възможността да посещават училище. Е, това са 600 хиляди деца, 180 хиляди деца посещават училище и 650 хиляди деца на бежанци бяха вакцинирани. Това е част от нашата помощ. 800 хиляди души бяха изпрат... Предложихме възможност да се обучават в... като възпитатели и учители или, например, в нашата, теор... нашата стратегия за работа в областта на квантовите теории събрахме, дадохме възможност за срещи между хиляди учени в областта на квантовите технологии за повишаване на европейската конкурентоспособност. Множество, голям брой изследователските проекти, важни и за Европейския парламент през последното лято започнахме благодарение на Discover EU е, да дадем възможност на 15 000 европейци да пътуват безплатно в Европа. Имаме големи успехи в борбата с природни бедствия с а, а, самолети, хеликоптери, а, коли е, за автомобили за противопожарна охрана и така нататък, които ние постигнахме много. 20,7% от разходите ни миналата година са ем, посветени на борбата с климатичните промени и намаляване на парниковите газове. Е, освен това, много важен е вътрешния контрол и финансовото управление на бюджета. Въведохме заедно с държавите членки и системи за контрол, за да приведем всичко това в съответствие с изискванията и по възможност без забавяне и без излишна бюрокрация да помогнем на бенефициентите. От друга страна обаче неправомерно изплатените европейски средства бяха възстановени. Много е важно действието на системата и работата по пробойните, които установявахме. Така ние внесе, внасяме корекции, а също и въвеждаме мерки за превенция за бъдещето, получени от досегашните резултати. При, за всичко това благодаря за оказаната от вашата комисия подкрепа аспектите на вътрешния контрол също са много важни с оглед на баланса. Системите, както миналата година, бяха много ефективни с нашите системи успяхме след приключване на програмата и пълен контрол да сведем грешката до по-малко от 2% оставащата грешка вече е 0,8% за миналата година, т.е. под 1%. Въведохме финансови корекции, които доведоха до възстановяване на 2 милиарда и 600 милиона евро за миналата и предходната година. И това са 2% от всички плащания в Европейския съюз. Годишният ни, ни отчет отговаря на финансовото ни докладване. Искаме всестранна, прозрачна картина на всички аспекти на бюджета, както по отношение на разходите, така и по приходната част. Сметната палата за 2017 година даде положителна оценка след одита през тази година на, о, о, ще получите на 8 октомври а, новия доклад. Аз съм сдържан оптимист по отношение на резултатите. По искане на вашата комисия продължихме практиката от миналата година а, да да изтеглим на предгодишния отчет, за да можем да приключим по-бързо и ефективно процеса за освобождаване от отговорност. Това са дъл... Какви са дългосрочните ни прогнози по отношение на европейския бюджет? През тази година за първи път е, ще представим дългосрочна прогноза, както изисква регламента годишния отчет ще съдържа информация и ще бъде допълнена с прогноза за следващите 5 години. Днешният доклад обхваща периода до, <clears throat> от периода 20-24 година, е, като това очертава финансовата рамка, която още не е приета. На тази база ние прогнозираме приходите и разходите за вашия мандат до следващите европейски избори. В доклада вземаме отношение по е, така наречените рални събрани вземания е, е, и допълнителни вземания, които предстоят. Защото от една страна това е съвсем естествено явление, това е сбора на всички поети ангажименти, които все още не са изплатени. Въпросът е обаче кога ще получим, кога комисията ще получи от държавите и регионите съответните сметки и отчети, за да ги изплати. Колкото по-рано, толкова по-добре. Но ние имаме яснота. Въпросът е да не прага да не е твърде много висок, за да нямаме проблеми за, за работата и приемането в съвета с нашия баланс и съответния пакет, ние до голяма степен отчитаме вашите изисквания. Например, доклада за последващите действия, който е част от нашия отчет. Три неща искам да кажа. Първо, постижения. Резултат парламента поиска консолидиране на рамките за резултатите. Затова ние предлагаме в това отношение сериозни промени. Определянето на ясни цели, както и по-малък брой на на висококачествени показатели за резултат, резултат, резултатите. При назначаването на служители на високо ниво, ние проверихме добросъвестно процедурите вътре в комисията в рамките на ДО, в съответствие с договора и регламента за персонала, като се съобразихме и с вашите изисквания до края на мандата си ще изготвя и представя на бъдещата комисия предложения за по-нататъчна оптимизация. Вие много държите на въпроса за конфликт на интересите. Аз нееднократно съм ви информирал за конкретни мерки прилагането на европейското право и с, с, с чрез съответни, бе доказано чрез съответни одити и винаги бяха направени корекции в регламентите с цел постигане на особена да прозрачност най-вече пред вас Европейския парламент. Така, например, взехме решение да се съобразим с предложението на омбудсмана за достъп до документи. И изпратихме съответни писма до правителствените ръководители да се съобразят с това. Ще държим парламента в течение, като разбира се ще помолим да се съобразите с изискванията за поверителността. Е, вътрешните одити също ще бъдат докладвани. Наш, нашият, те бяха осъществени под ръководството на тук присъстващия генерален директор Манфред Краф. В е, резултат от работата на неговия екип ние гарантираме на вътрешна достоверност на финансовите процеси, както и в, изпълнителните, в комисията и изпълнителните агенции. Тези аудити имат за цел и бъдещи подобрения. За последната година очакваме доклада за вътрешния одит и вътрешния контрол в комисията. Разбира се, има слабости, на които ние обръщаме внимание, за, по, като стъпваме на множество изпълнени препоръки. И в заключение, е, говорим за ползата от един европейски бюджет. Е, трябва за тази цел трябва да реализираме своите приоритети. Мисля, че можем да покажем на гражданите, че има смисъл да инвестираме на европейско ниво. Тук е, има три основни изисквания. И първо първото и, и предизвикателства. Първо, приемането на следващата из, фи, многодишна финансова рамка като предпоставка за своевременна работа. В момента часовникът сочи 12 без 5. Обръщам внимание, особено на съвета, че трябва държавните правителствени ръководители да проявят готовност годишната рамка 2021 година да стане техен приоритет и след това в тристранни преговори с парламента да обсъдят от предложенията по отрасли, стигайки до конкретни цифри, като проявят готовност за компромиси спрямо желанията и на предходния парламент – като там някои държави проявяваха голяма сдържаност, държав, някои от държавите членки. Следим държавите членки и, и техните национални и регионални правителства. Ние очакваме от тях е, принос за по-добър е, баланс на резултатите. За кохезионната политика Общо 419 са програмите, осъществени в нашите региони. В областта на кохезионната политика е, някои е, грешки в държавите членки рефлектират и върху нас. Е, в Генерална дирекция регионално развитие и заетост ще намерите допълнителна информация. Сметната палата е много важен наш партньор, който ни помага, очертавайки пътя, жалоните по пътя. Ние им помагаме е, и разбираме, че те искат да направят преразглеждане на достоверността на информацията. И освен това, трябва да привлечем на своя страна за отчитане на резултатите от програмите. Трябва да имаме общо разбиране на това. Отчитането на резултатите не е лесна работа, но и тук имаме известни постижения. Би следвало да не се увличаме по механични оценки, а трябва наистина да оценим нещата от всички страни. От миналата година имаме а, а, нарочна процедура. Тя започва вече да действа и в рамките на старата комисия Юнкер, но ще да влезе в сила с а, новата комисия. Решението бе взето от предходния парламент, но вие ще работите по тези правила. Така че е много важно заедно да преминем през този преходен период и да изпълним очакванията на нашите данакоплаци. Благодаря. Председателката, благодаря господин комисар. След като аз съм докладчик за доклада, ще си позволя да открия дискусията не е много тактично, но все пак докладчика винаги първи има думата за въпроси. Искам да започна с следното казвате, постигнато е много. Въпросът за мен е по отношение на докладите за резултата, performance reporting. Е, очевидно за това имаме различни представи. До каква степен нещата са приведени в съответствие, така че наистина да имаме ясни, понятни, прозрачни доклади, защото понякога се стига до липса на прозрачност и противоречие. Това е първия ми въпрос. Второ, несъбраните вземания, така наречените РАО. Тази сутрин говорихме за, в Генерална дирекция регионално развитие по така наречената програма N+. Има голямо забавяне за наше общо убеждение, че може и по-бързо. Въпросът ми е за, е, ако комисията предвижда за следващата МФР отново 2, N плюс 2, това означава, че ако приемем N плюс 3, нещата вече отиват в следващата финансова, многодишна финансова рамка, което, меко казано, не улеснява работата. 0,8% грешка. Много ме радва но все пак това е ниска цифра. Все още има дискусия между ам, Сметната палата и комисията дали грешката се отчита към момента на плащане и след корекции. Разбирам ви напълно. Ние имаме добре действащ контрол и одит е, и приемаме и корекциите но по-висока грешка преди корекциите сочи проблеми в програмата. Как да се справим, защото всеки трябва да се пита къде са трудностите в програмите, откъде проистичат грешките, защо и как се налагат корекции и е, често повод е, за е, критика към комисията, макар че проверките доказват положителен резултат. Но е проблем, когато пари трябва да се връщат, защото нещата стават така, че санкциите всъщност се връщат в държавите членки, а не в европейския бюджет. И по отношение конфликта на интереси. Да, това за нас е много важна тема. И в миналото и сега. Доколко можем да очакваме резултати от Чехия, Словакия, в Румъния напоследък, Полша, може би е възможно да се съгласуваме някакъв модус за получаване на допълнителна информация с оглед, разбира се, на нашата работа. Не, мен не ме интересуват конкретните личности, интересуваме начина на работа. Всичко друго са въпроси за е, контролните органи, съда и прокуратурата, а мен лично не ме засягат. Аз дори когато става дума за известни личности, е, аз не се намесвам там. Е, но въпросът е по-скоро от структурен характер. Високопоставени или не личностите, това е, е по-маловажно. А сега това бяха моите въпроси. Госпожа Пенкова, имате думата за следващ въпрос. Госпожа Пенкова. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, комисаря Тенгере, за присъствието ви тук. Два кратки въпроса. Първият въпрос е свързан и с повдигнатия госпожа Холмайер въпрос. Става дума за различията в терминологията за нивата на грешка, коя е в е, информацията от генералните директори и в годишния доклад на комисията. Мога да ви дам и конкретни примери, но мисля, че разбирате за какво става дума. Обяснихте е, каква е разликата в терминологията, която използва комисията и сметната палата е, за нивата на грешка, обаче виждаме разлика между различните генерални дирекции в начина по който те дефинират нивата на грешка. Затова е трудно да сравняваме. Е, и след това, за следващите 5 години, се очаква да има увеличение на закъсняването на плащанията е, това всъщност е повод за притеснение, вземайки предвид е, настоящата е, многогодишна финансова рамка. Във връзка с това, нека да прочета един цитат от доклада за 2017 година. За втора година приложението за европейските структурни инвестиционни фондове е постигнато за първи път без, изменя, без коригиращ бюджет. Можете ли да направите коментар по този текст? Благодаря. Оливие. А, Мартина. Thank you, thank you very much, madam. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за всичко. Е емоционално е Вече толкова години и работим заедно по, на освобождаването от отговорност. Надявам се, че и за вас е емоционален момент. Надявам се, че ще ви липсваме. Постигнахме много през последните години и напреднахме значително. И аз имам въпроси, свързани с нивата на грешка. Мисля, че сме съгласни с колегите в парламентарната комисия. Искам да ви помисля защо има разлики в изчисленията на нивата на грешка в Европейската комисия и, сметна, и в доклада на Сметната палата. Опитахме се да хармонизираме начини на изчисление. Комисията отговаря, че има единен метод на изчисление на нивата на грешка, вземайки предвид да се вземат предвид специалните характеристики на методите на управление и на конкретните програми. Какво искате да кажете с това, че методологията на Сметната палата не отразява специфичността и как може да се хармонизират нещата? И във връзка с 2018 година ще може би да очакваме нивата на грешка без отчислението на корекциите да попадне в рамките на интервала определено сметната палата. И накрая, каква е връзката между различните рамки? Рамката на целите и рамката на показателите за изпълнение на бюджета. Тази тема ще е от значение за следващата година, за многогодишното планиране и за следващото поколение финансови програми. Затова въпросът ми е как можем да постигнем по-добри резултати, вземайки предвид и целите, и показателите за е, изпълнение. Та иначе това са е, много е, големи подробности, но в по-общ план искам да кажа, че съм много доволна от начина по който работихме до тук заедно, от работата, която вършихме заедно от напредъка и се надявам, че нещата ще продължат в този дух. Благодаря. Благодаря колежката фон Крама и след това Кореца. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за доклада ви, е, комисар Етингър. Е, е, не мога да ви похваля за досегашната ни съвместна дейност, защото не съм имала възможност по силата на досегашната си позиция да се срещам с вас, но благодаря за днешното ви посещение. Споменахте споменахте, между другото, Европейската прокуратура, е, несъмнено за създаването и нашата комисия има е, сериозен принос. Мисля, е, че в общ интерес е Европейската прокуратура да получи съответната подкрепа. За това моето Моята молба е това да се има предвид е, в предложението на комисията. Ако искаме да се борим и да преследваме е, измамите, е, ние се нуждаем от силна прокуратура, което мнение не се споделя от всички държави членки. Другото, на което много държим, той прозвучава в въпросите, е свързано с неизразходваните средства 267 е, милиарда за 2017 година. Това е доста сериозна сума. Така че ако все пак е, е, се наложи да се предвключат в сметките, как ще се отразят те в тях? И не разбрах за показателите. Казвате, че ще са по-малко, но от някои е, документи виждам, че има много повече показатели, по-подробни въпроси, което води на практика до сериозни затруднения, особено при кандидатстването за различни програми общо взето това не предизвиква възторг сред организациите, които се занимават. Може и да не съм ви разбрала. Ще бъда благодарна, ако уточните. Благодаря. Сега Корина Крецо. thank you very much, dear... Благодаря много, госпожо председател. Господин комисар, много се радвам, че съм тук и мога да присъствам на обсъждането за освобождаването от отговорност на Европейската комисия за 2017 година. Това съвсем не беше лесна година. Възникнаха нови предизвикателства за Европейския съюз и вие направихте почти невъзможното, за да можете да покриете всичко, включително отбраната, хуманитарната помощ, Фронтекс. Отбраната, казва отново госпожа Крецо. Започнахте през 2017 година да променяте оперативните програми. Имаше добър пример и с Швеция, и с други оперативни програми, за да може е, да е, е възможно да се закупуват например, плавателни съдове за спасяване на човешки живот в морето. Така че благодаря ви много за огромния труд, който положихте. Следващият ми въпрос е, т.е. въпросът, който искам да задам е за следващата многогодишна финансова рамка. Казахте, метафорично казано, часът е 12 без 5 може да се окаже, че е дори по-късно. Ако многогодишната финансова рамка не се приеме до края на годината, Европа ще се сблъска с доста големи затруднения, защото това ще се отрази на регионите, на градовете, на селата, милиони студенти няма да могат да се ползват от Еразъм, ще се отрази на хоризонт 2020 година. Аз съм член на Европейския парламент, но също времено трябва да имам предвид, че през, на 2 май 2018 година комисията вече си беше свършила работата за многогодишната финансова рамка. От тук нататък ние, парламентът, както и комисията, заедно с комисията, трябва да окажем натиск на съвета, за да се приеме тази програма възможно най-бързо. И последният ми въпрос. Брекзит. Знаем, че Великобритания е голям източник на средства за европейския бюджет – 15% и за иммиграционната политика близо 8%. Какво ще стане, ако се стигне до Брекзит без споразумение? Може би въпросът е по-скоро политически отколкото технически, но се надявам, че ще отговоря. Благодаря, Корина Крецо. Колежката Муниус и след това господин Кус. И след това ще дадем думата на господин еврокомисаря, защото се събраха доста въпроси. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, исках да споделя с вас своите безпокойства – що се отнася до група, Международната група за управление. Комисията всъщност не спазва препоръките на Европейския парламент от резолюцията му от 26 март и не изпълнява решението на Европейския съд от 31 януаря 2015 година. Е, аз е, имам опит с е, конфликтни зони и знам, че по-рано сме имали възможност да се намесваме много бързо с помощ. Защо сега комисията е толкова несклонна да действа? Всъщност, уволнени близо 200 служители, съкратени. Защо? И защо няма диалог? Защо се стигна до съдебно дело и защо не работите с Международната група за управление, за да се намери приятелско решение? Благодаря, госпожо Холмар. Господин Етингер, като бивш служител от Баден-Вюртенберг се радвам да се видя с моя бивш министр-председател. Говорихме за заетост, но говорим и за младежи. Разбира се, за... Вие отговаряте и за разходите за персонал и за евентуалното им съкръщаване. Имате ли планове с, оглед на дългосрочната прогноза и следващия бюджет? има ли намерение за съкръщения на разходите за персонал и кода, колко? Защото това е постоянно притеснение не само за от критиците на Европейския съюз. Винаги ни казва, че се харчат много пари за персонал и е, че заплатите, особено на щатните служители, са много високи. Благодаря. Господин еврокомисар, госпожо председател, е, уважаеми евродепутати, първо, е, така, това, което наричаме перформанс репортинг. Все още хармонизираме нещата в различните програми и различните звена. Не е толкова просто. Еразм плюс се докладва всяка година. Толкова и толкова млади хора заминаха, толкова се върнаха. Е, това са проекти с едногодишен срок. Докато е, имаме различни други проекти, те са с 10 годишен срок и е изключително трудно да се постигнат съпоставими стойности между миграция, еразъм плюс инструмента за свързване на Европа. Това са различни вселени. И все пак, хармонизирайки, ние трябва да отчитаме спецификата на отделните проекти и да им осигурим достатъчно свобода за автентично докладване. Е, ако говорим за провинция Баден-Вюртенберг, има бюджет колкото България. Това, е, това е, е администрация, преподаватели, полицейски служители и така нататък е, той знае се как се разпределят разходите, докато при нас нещата стоят по различен начин. Ние имаме е, е, принос от 7%, 2,8% на комисията. В тези 7% влизат комисията, парламента, който между другото ще получи като единствена институция допълнителни щатни бройки, съвета – Сметната палата, европейските е, училища с десетки хиляди деца и така нататък. Мисля, че можем да заявим, е, че е, доста спестовно работим. Стамо само градската управа на Мюнхен има повече служители от Европейската комисия. Министрите от германските лендери или държавите членки идват с под, екипи от по 10 души. А, там, където аз отивам с един член. Баден-Вюртенберг, например, нашата провинция. А, хайде, а, относително и Австрия, ако, ако, да, ако говорим за Залцбург, Инсбург, Виена и така нататък 10 правителства по 80 министра, на 500 жители се пада министър. Направете сравнение. Мисля, че можем с пълно основание да, да кажем, че особено след последните 5 години, когато съкратихме е, щатната бройка с 5%, мисля, че се отнасяме доста добре. Що се отнася до заплащането, е, и тук са взети мерка до някои, и някои държави членки, вече никой не идва при нас имаме проблем с страни като Швеция, като Дания, като Германия. Хората не искат да работят при нас. Ако сте правителствен директор в Мюнхен а партньорът ви е данъчен съветник е, или ръководи е, е, местния филиал с две деца, дойдете в Люксембург или в Брюксел, хората ни искат. Ние просто трябва да помислим за тези страни, защото след няколко години ще се окажем изправени пред проблема, че ще дойдат амбициозни българи, симпатични сицилианци и останалите ще са белгейци. И многообразието ще се загуби. Познаването на всички региони в Европа налага да внимаваме. Да не се окаже, че ще си вкараме автогол, така че от някои държави просто никой да не иска да идва да работи тук. Барум Рал? Защо несъбраните вземания, така наречените е, РАЛ? Две основни причини. Настоящата годишна бюджетна рамка бе приета твърде късно е, едва през декември 2013 година имахме яснота. След това те първа трябваше да се да се постигнат споразумения с министри по екология, по социални въпроси, економика и така нататък. Така отива една година съответните парламенти на място, заради съфинансирането също трябва да се произнесат. И за това някои програми започнаха да работят от 2015 година едва 2017 заработихме на пълна газ, така да се каже. И N плюс 3 дава възможност на отчитащите органи и разплащателните агенции да внасят фактури много след а, направената инвестиция. Затова ние категорично настояхме да бъде N плюс 2. Надяваме се бюджета да се приеме до края на годината, така че от 1 януари да можем да пристъпим към реализация след одобрението на средствата. След няколко дни ще внесем доклада за несъбраните вземания в Комисията по бюджет. Правим го вече три години наред. След няколко седмици ще стане, ще, ще го сторим отново. Грешката търсим общо определение с сметната палата. А, предварителното иска а, отчитане или последващото. Ние също се питахме къде бъркаме, при контрола ли се объркваме нещо, е, или има ли измама, има ли корупция, има ли е, присвояване на средство. Тази грешка може да говори за грешки в комисията или в държавите членки или в двете но за дъракоплатеца е важен крайния резултат. Това, което се върне, отива за гражданите. За това мисля, че и двете двата подхода могат да съществуват след като сме наясно за какво говорим. Вие говорите за контрола, за добросъвестността на нашата работа, а пък е, да накоплатеца, за да е наясно какви пари са се е, са за, е, усвоени или не са, не са използвани по а, предстоят те първа да се, да се вземат. По отношение на бюджета, когато правим прогнози и особено за кохезионната политика, много зависим от държавите членки. И за радост тази година заявените средства повече или по-малко отговарят на необходимите средства. В миналите години много държави и региони заявяваха по-големи суми но при, в процеса на изпълнение на програмата понякога имаше забавяне при възлагане на поръчките и така нататък и средствата се оказа, че не са необходими. На Тази година мисля, че това няма да бъде така. Какво ще стане, ако имаме твърд Брексит? Гледаме това всеки ден, слушаме непрекъснато нови неща и се радваме, че в парламента и във Върховния съд постепенно нещата се придвижват. До какво ще доведат, да знаем. Ако се стигне до ноу no през октомври, правителството не плати както се закаже. Ще трябва незабавно да върнем всички студенти от Еразъм от 1 октомври и да върнем при младите британци е, е, е, английските изследователи ще трябва да напуснат всички изследователски проекти. Да се надяваме на някакво преходно решение а, бюджета 2019 година, знаем, липсва 1 милиард. Там няма да има възможност да компенсираме, но проект бюджета е, е пред нас. Триалогът е в ход по, през октомври започнат помирителните заседания. И ако британците излязат, е, една важна база отпада, отпада от бюджета за следващата година и отпадат 20 е, милиона евро. И това ще се отрази на държавите и на е, общините, така че трябва незабавно да запълним празнината. Моето предложение, е, но вие решавате, вие сте тези и комисията по бюджета, които ще решат аз от самото начало предлагам следното за недостиг от бревсигна половината от съкръщения, половината от малко по-високи вносли. Какво ще реши съвета и парламента за до година, ще видим. Вероятно, около 15 и 18 октомври въпросът ще бъде разгледан в колегията на еврокомисарията най-късно след Европейския съвет – с предложение за коригиращ бюджет, който ще влезе в помирителните заседания с едно съкръщение около 5,5 милиард. И ще видим чисто юридически дали това може да стане. Ние не можем да съкратим плащанията за фермерите, например, защото до година плащанията са от тази годишните средства. За да избегнем големи щети, е, ще трябва всички да положим усилия за това е, в средата или в края на октомври всички ние и включително вие ще трябва да положим големи усилия да решим въпроса. И накрая. Темата за персонала е, натрупва се проблема Люксембург. Има мнозин, мнозина хора, хора които е, не искат да отидат в Люксембург. Там живота е по-скъп, е, наймите са по-високи. Е, така че ние трябва да направим всичко необходимо, защото Люксембург да остане привлекателен като един от центровете на Европейския съюз. Благодаря ви за въпросите, но благодаря и за потвърждението на доброто ни сътрудничество, но аз ще, ще се видим още два пъти. А, в Страсбург ще дойда и а, ако не приемете кандидата за моя пост и след избора на новата комисия, ще ме гледате. Винаги се радваме. Въпроса за заместник председател. Тук става дума за две съдебни, две съдебни процедури. Така че имаме едно решение, трябва да изчакам второто, но се нуждаем от някои информация и е, цифри. Така че в момента, в който получим цялата информация, която е важна и за нас, напълно ще се съобразим с съдебното решение и ще докажем, че сме коректен партньор. Председателката сърдечно благодаря. Това бе много подробен преглед и отговор на различните въпроси принципно по отношение на грешката. Много напълно разбирам, че е, има две стойности от двете институции е, и ще ни бъде по-лесно, ако е, и от двете страни получаваме и двете стойности, за да изясним къде се корени проблема. Комисията, държавите, членки, е, какви са възможностите за евентуални измами и така нататък. И просто ще знаем с кого имаме работа. Дали е, става дума за нарушители или някакви а, други елементи. Сега дали играта е на котка и мишка или не, ще се разбере, но би било добре да имаме и двете стойности и от комисията, и от а, а, сметната палата. За вътрешния одит искам да попитам генералния директор. В годишния отчет за дейността имаме 13 различни вида грешки, които понякога е, ни объркват. Програмите са различни, но това осложнява допълнително нещата. Какъв е проблема, трудно можем да разберем. Така че е важно да имаме някои основи опорни точки, един растър. Сега, колеги, Имате ли още въпроси? Очевидно не. Е, искам да по, по, да помоля, да благодаря на господин еврокомисар. Разбираме, че имате работа, но ще помоля господин генералния директор да остане още няколко минути. На вас, господин еврокомисар, най-сърдечна благодарност. Äh, Уважаеми господин генерален директор, може би да ви дам възможността да направите изказване и след това ще ви зададем въпроси. Имате думата. Um, благодаря, госпожо председател. Както каза комисаря Отенгер, всяка година Европейската комисия в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност представя вътрешния доклад доклада за вътрешния аудит и препоръките на вътрешния аудит и е, поема ангажимент да ги е, приложи. Този публичен по своя характер доклад е, е поредното доказателство за ангажимента на Европейската комисия да работи прозрачно и открито, за да покаже на всички какви са е, слабостите, идентифицирани от вътрешния аудит. Този доклад демонстрира също така и, че Европейската комисия предприема решителни действия за справяне с, с установените проблеми предоставяме подробна информация в част е, първа от е, работния документ, е, който съпътства този документ за вътрешния аудит. Ще видите, че за всеки аудит през 2018 година има и съответната политика с предприяти е, мерки съгласно препоръките. Нека обаче да се спра на приложението на плана за действие за 2018 година. До 31 януари 2018 година 100% от планираните ангажименти са приложени като цяло. Е, са е, извършени 166 задачи, сред които 48 одита, 114 последващи прегледа на препоръки, 2, ограниче, ограничени прегледа и 2 прегледа с цел консултация. През 2018 година е, вътрешния аудит е, излезе с 2200 е, 23 препоръки. Както комисарят Отингер вече подчерта, 100% от тези препоръки бяха прияти от комисията и бяха изготвени планове за действия, които бяха подадени към вътрешната служба за аудит и бяха оценени. От там нататък плановете за действие отнема време, докато се приложат. Затова няма смисъл сега да се занимаваме с приложението на плановете, които са прияти през 2018 година. По-скоро ще се занимаем с последващата дейност, възоснова на направените 1938 препоръки, издадени от 2014 до 2018 година. 1572 от тях вече са изпълнени. Това са 81%, 366 препоръки по-настоящем се при, при, прилагат 19% и 5,3% се преглеждат. Само 2,9% от общия брой препоръки е, са предмет на закъснение, т.е. закъснение с повече от 9 месеца в сравнение с правоначалната крайна цел. Част 2 от работния документ на комисията включва препоръките на службата за вътрешен аудит. На тя като цяло смята, че е, на постигнатото е задоволително, но трябва да се обърне внимание на 18-те препоръки, които все още не са приложени и допълнителна информация за тях може да бъде намерена в трета част на работния документ на комисията. А нека сега да се спра на заключенията. Възоснова на одитите на службата за вътрешен одит през 2018 година, а, искам да ви обърна внимание на два елемента. А, първо, заключението на службата за одит за постигнатите резултати и второ, становището за финансовия менеджмент. Що се отнася до постигнатите резултати, във връзка с финансовия регламент и хартата за вътрешния одит. Аз и службата за вътрешния одит помогнахме на комисията да установи онези области, където има нужда от подобрение. Вътрешния одит през 2018 година съсредоточи работата си върху важни теми, като е, постигане на ефикасност, управленски процеси, управление на персонала и постигане на резултати при приложението на оперативните е, цели и административните поети ангажименти за пряко и непряко управление. В доклада се стигна заключение, че има какво да се направи още в няколко области, но има постигнати много добри резултати в много други области. При ети са съответните планове за действие и в тези планове за действие се определя реакцията на а, одитите. В част първа от работния документ на Европейската комисия се, са включени подробности, свързани с а, а, онези задачи, които са вързани с препоръките. Що се отнася до становището на Службата за вътрешен одит за финансовото управление? Искам да ви припомня, че като цяло съм предложил е, общо становище за финансовото управление от страна на комисията, е, което се основава на подробните одити, извършвани и от службата за вътрешен одит и, от, е, и на други източници, като доклада на Европейската сметна палата. През 2018 година, възоснова на тези източници на информация, стигам до заключение, че като цяло вътрешните системи за контрол на Европейската комисия функционират, въпреки че все още има някои слабости. Затова отново предоставям положително становище, което обаче е квалифицирано, тъй като има някои резерви, които са повдигнати в годишния доклад за дейността на Комисията за 2018 година и в декларациите на генералните директори. В тази връзка взехме предвид комбинирания резултат – е, и коригиращия капацитет на менеджерските системи, които показват, че европейски бюджет е адекватно защитен като цяло. Комисарят Одингер вече спомена това. Тук не казвам, че всичко е съвършено, давам си сметка, че има някои слабости и е, има нужда от някои подобрения. Но като цяло системите ни функционират и постигат резултати. Комисията е, е идентифицирала някои проблеми и е взела незабавно мерки. Също времено трябва да се повдигне един въпрос, който е повдиган и в предходните години. Става дума за приложението на, на европейски фондове и по-конкретно разчитането, това, че комисията разчита на други органи за приложение например трети страни, международни организации, национални агенции, съвместни предприятия, неевропейски органи и децентрализирани европейски агенции. За да изпълни своята цялостна отговорност, Европейската комисия и нейните генерални дирекции трябва да проследяват приложението на програмите и да предоставят насоки там, където това е необходимо. Затова е необходимо да се е, дефинират и е, прилагат мерки за надзор и проследяване, за да може тези външни партньори и органи да предприемат мерки за адекватна защита на европейския бюджет. Е, Възоснова на проведените аудити в моята служба както и информацията, с която разполагаме от други източници, е, става ясно, че комисията е засилила контрола върху тези органи. Затова искам да подчертая, че заключението на, на нашия доклад се е, взема предвид на най-високо равнище в Европейската комисия. Става дума за комитета за проследяване на напредъка при одитите, който има консултативна функция към Европейската комисия и пряко засяга препоръките направени проследяването на препоръките, направени от вътрешния одит. Искам отново да подчертая, че целта е да дадем своя принос, за да може системите на комисията да работят добре и там, където има установени слабости, те да бъдат решени възможно най-бързо и решително. Както вече беше подчертано, в много области управлението е много добро и във всички области, където са установени слабости, комисията предприема мерки. Затова много се радвам, че мога да кажа, че системите на комисията са се подобрили през последните години и възоснова на заключенията от доклада 2017 години за вътрешния одит – включително и а, работата на службата за вътрешен аудит и комитета за проследяване на а, аудитирането. Заключенията са, че системите се подобряват и продължават да бъдат подобрявани. Благодаря. Благодаря, господин генерален директор, за подробното изказване. А, аз ще започна с въпросите като докладчик. Генерална дирекция НИР осъществява хибридни проекти, както се казват. А може би на мен ми липсва опит, но попитах хора с опит и те поклащат глава. Бихте ли ми казали какво означава хибриден проект? До сега не успях да получа отговор. Второ, В... Кои са най-сериозните източници на измами в светлината на вътрешния одит. Чух, че има много бюрокрация, поради която кандидатите не знаят кои разходи могат да бъдат а, а, покрити. На тях им се налага да се обърнат към консултанти, към скъпоструващи консултанти, за да подготвят проектите си. Затова бихте ли казали нещо повече за бюрокрацията и инструкциите, които водят до по-висок процент грешки? Смятате ли, че все още има възможност престъпни дейности и корупция, лично обогатяване, конфликт на интереси и изпиране на пари са важни фактори. Попитах комисаря за генерални дирекции МПЛ, Регио и разли, различните а, проценти грешки. Това много ни затруднява. Трудно ни е да разберем кое всъщност е грешка и в какво се състоят проблемите. А, работата ни като комисия доста се затруднява и е, случаи в ОЛАВ, какво са направили службите, за да защитят интересите на бюджета. И има два въпроса, свързани с насоките и осведомяване и прилагане на системите за вътрешен контрол на практика. От групата на социалистите няма въпрос. Оливие Шастел, два коментара. Първо, приветствам дейността на вътрешния одит на комисията, колосална дейност, която виждаме в доклада, броят на одитите, заключенията, констатациите, корективните действия много важна дейност. Очевидно, тя дава възможност да се извършат максимално бързо корективни мерки преди проблемите да излязат извън комисията. Второ, въпросите на управлението, институционално и оперативно, там има редица слабости и бих искал да чуя оценката, вашата оценка като ръководител на вътрешния отдел относно това как може да се подобри вътрешното управление. Накрая, ОЛАФ, вътрешният одит признава, че ОЛАФ прилага различни практики за намаляване на риска от информационни технологии. Те... Целта е да се, подоб... да се намали риска при управлението на досиетата. Как оценявате въпросът на информационната сигурност в ОЛАФ и имате ли допълнителни предложения? Има ли други въпроси? Не виждам. Благодаря, господин председател. Поколебах се, защото излиза извън, мал, извън а, опахвата на дискусията, но имам тази възможност и ще задам въпроса. Имайки предвид огромните суми, които минават през комисията и съвместното управление почти 100%, за, всек, за всички външни лица, които наблюд... погледнат нашата дейност, съм сигурен, че ще им бъде трудно да разберат как успява комисията да контролира и наблюдава изразходването на средства в съответствие с правилата. А всъщност е вие разчитате на данни от държавите членки. И прозрачността тук не е съвсем сигурна. Разбирам, че вие не можете да отидете и да кажете, тук циф... сметките не излизат. Но това е много важен въпрос от гледна точка на данакоплаците, защото и ако информацията от държавите членки не е 100% убедителна, над целия въпрос за правомерното изразходване на средствата виси един огромен облак. И така, моят въпрос към вас. Въпреки, че този въпрос ви е бил задаван много пъти, но искам да чуя отговора ви пак. Какво трябва да се направи? Nun darf ich Herrn Generaldirektor um seine Antwort. Сега ще помоля господин генералния директор да отговори на въпросите. Е Благодаря, госпожо председател. Ще започна с вашите въпроси. Ich muss Ihnen leider sagen... За жалост трябва да ви кажа, че на първия въпрос и аз не мога да ви отговоря. Е, и за мен проектите на Генерална дирекция с НИР и за мен са тъмна Индия. Питам асистента ми до мен и той не е наясно. Е, ще ви изпратим писмен отговор, обещавам председателката. Това звучи утешително. Както разбирам, не сте сама в това си наразумение разбиране. Е, сега следващия ви въпрос, който е много важен наистина е, по начина, по който питате какво е най-важното и какво може да се направи за управлението на риска по грешката. Тук мога да кажа, че напълно се съгласявам с Сметната палата, тъй както и ние казват е, от много години. Източника на грешките много често е в е, изключително сложните правила. И е, съвсем ясно ни се казва, когато Европейската комисия работи и с партньорите въз основа на правилата за допустимост, които са изключително сложни, е, тогава се стига до е, по-високи нива на грешка в други области, тъй като плащанията са обвързани с много ясни. Там, където плащанията са обвързани с много ясни критерии, е, нивата на грешка са нулеви. И така, в тази част на бюджета, където има прости правила, нивата са по-низки, но в другите части има по-високи нива на грешка. За това трябва да се предприемат мерки за по-нататъчен напредък. И тук имаме много добра възможност, защото правната рамка за Следващата фаза за приложение на бюджета ще бъде финализирана през следващите няколко месеца и това ще стане от Европейския парламент, е, вашата институция. За това се връщам към вас от името на всички колеги в Европейската комисия. Ви моля, помогнете ни да простим правилата възможно най-много, за да може да стане възможно бенефициерите да ги изпълняват. И също така е важно да е важно да е лесно е и за нас, и за всички в системата да контролираме процесите. Мисля, че много вече е направено. Много беше направено от Олаф, включително е, и работата с е, партньорските организации. Имаме стратегия за борба с измамите. Нови генерален директор на Олаф беше тук, за да съобщи точно за какво става дума, какво е направено до тук и какво предстои да бъде направено. Мисля, че сме на прав път. и случая на, на измами или, пред, по, е, или е, подозрения за измами, идентифицирани е, от е, аудиторите, са изключително малко. Разбира се, е, на е, всяка една измама е, е сериозен проблем, но е, виждате, прави всичко възможно да се създаде до минимум. Що се отнася до въпросите? по многото различни типове терминология, свързани с грешката, използвани от Генерална дирекция на Маре и Регио, например, и други генерални дирекции. Тук можем да кажем, че целта е да се предостави на всички заинтересовани лица възможно най-добра информация за това какво се случва в различните системи. Можете да ми кажете, че по някакъв път по-малкото е повече и ако се върнем внимание на основните елементи, така ще се опростят нещата и, по, и ще станат по-разбираеми, ще опростят и нашата работа и работа на Сметната палата. Искам обаче да ви е, уверя, че се занимаваме с два елемента, които вече бяха повдигнати от комисаря Тимърманс. Първо, нивата на грешка, които се идентифицира след като са авторизирани плащанията и след това се обръща внимание на нивата на риска при е, е, закриване на е, разплащането. Т.е. сметките, които остават нередовни, след като са наложени финансовите корекции и са възстановени смет, сметките. Разбира се, и в двата елемента се използват прогнози, защото в различни области ние разчитаме на данни от държавите членки. Много често базовите данни от държавите членки, например в областта на структурните фондове в селското стопанство, са сравними с това, което предоставя Сметната палата. Основата са и извадки, и екстраполиране на проблеми, които са идентифицирали. Проблемите започват, когато държавите членки не предоставят надежна информация – било защото процедурите за извадки не са добри или не са екстраполирали добре или не са идентифицирали всички грешки. И комисията се опитва да прецени какъв е реалистичният процент на грешки. Ние правим разчет и преценка, която се основава на професионална преценка. Използваме всички елементи които са налични, за да стигнем до а, преценката. Разбира се, подходът не е механичен. Той включва, както казах, професионална преценка. Що се отнася до сътрудничеството и вашия въпрос за ИДИС, да, идентифицирали сме проблеми свързани с знанията на колегите за правилата и за това как да се спазват. И за това препоръчваме допълнително обучение за изпълнение на системата. И това се предприемат мерки за укрепване на тази система, що се отнася за хубавите ви думи, за колосалната работа. Да, съгласен съм, работата е, е колосална. Тя е и важна. Вие зададахте въпрос е, за управлението и трябва да, е, да кажа, че докладът, който, че докладът е последващ доклад на доклада на Сметната плата пред няколко години. Ние разработихме доклад, направихме препоръки за подобряване на управлението на ниво Комитет за напредък в одита. И трябва да кажа, че всички препоръки бяха изпълнени чрез план за действие. Ние приключихме плана за действие пред няколко седмици. Що се отнася до управлението в областта на информационните технологии, постигнахме сериозен напредък, остава още много работа, но сме на прав път. Това означава, че всичко това се отчита в одита. Що се отнася до вашия въпрос, господин Сарвама, за това как се контролират средствата, които минават през нашата система. Как проверяваме дали всички спазват правилата? Трябва да кажа, че тук има връзка с това, което вече казах когато делегираме задачи на други партньори, това число и при споделеното управление, ние трябва да, да работим така, все едно, че работим по че работим самостоятелно. Ето защо всеки път, когато има проблем, ние предприемаме мерки. Ако в крайна сметка системите показват недостатъци, трябва, ще трябва да наложим финансови корекции. Поканиха ме да направя изложение следващата седмица в Загреб пред когато ще се съберат колеги в областта на сближаването и ще се обсъждат правилата в областта на кохезията, за да обсъдим какво може да се направи и как да се подобри системата. Генералният секретар заема мястото си. Използвам тази възможност. И моят въпрос е свързан с нещо, което нито аз, нито вие знаем. И това е проблемът. Ние не знаем дали в държавата членка Хикс данните са съзнателно или несъзнателно включени в друга категория. Вие самият може би дори нямате представа, че а, данните не са точни. И това е истинският а, проблем, върху който аз а, се блъскам а, от много години насам. Не знам дали вие имате отговор. Ако позволите да допълня, запитаме се понякога защо се въртим в кръг. За това някои грешки не се променят така последователно, както ни се щете. Да, корекции, добре, но в крайна сметка парите не се освояват целево връщат се, да речем, под формата на санкции и така нататък. За мен въпросът е в бъдеща многодишна финансова рамка. Еретичен въпрос, съзнавам го. Имаме националните пакети. Ако там установим, че грешката в определени отрасли надхвърля 3-4%, не е ли хубаво тогава с квалифициран персонал допълнително Европейския съюз да се намеси, може би, защото имаме по-голям шанс а, заявителите да постигнат желаната цел. Вместо 5 години поред да а, а, си, да, да критикуваме страната. Благодаря за зададените въпроси. Системите, използвани от комисията, се базират на това да се контролира дали данните от държавите членки са коректни. Ако не, се вземат мерки. И поради многогодишния характер, нали, не говорим само за една година, се постигат добри резултати. Знам, че нямаме време за това накратко, госпожо Холмайер. Разгледайте годишния доклад за управление резултата. Има нарочна глава за защита на европейския бюджет. Чудесно е описан, са описани финансовите корекции по отделните държави членки по освояване на средствата и какви са абсолютните стойности и какъв е дялът от плащанията. Това вече е показател по отношение на риска и вие вече като политици имате възможност да помислите за някакви мерки и да ни помолите да попитаме дали предложените от вас мерки могат да доведат до подобрение но еврокомисарят каза броя на програмите. Мисля, че не може да се очаква е, е, европейските служители да седнат на мястото на националните служители. Затова на господин Сарвама. Аз мисля, че единствената альтернатива е стабилна система за наблюдение и одит, с които в крайна сметка държавите да правят това, което се очаква от тях, а не само по отношение на законността и редовността, а и по отношение на данните за изпълнението. И в двете области, ако държавите членки не спазват правилата и ако Сметната палата идентифицира въпроси, които не са идентифицирали и претендират, че са представили информация, която всъщност не е била представена добре, е, ще, и, ще се е, извършат корективни мерки. Благодаря много. Благодаря най-сърдечно. Ще се върнем към този въпрос. Едва ли ще тръгнем да изпращаме европейски служители? Мисля, че при огромния брой проекти това ще е наистина непосилно. Благодаря ви и ще се радваме да продължим разговорите с вас сега. Казвам добре дошъл на господин генералния секретар Клаус Веле и се радвам, че можем да обменим мисли с с него. Докладчика ни за освобождаването отговорност за 2017 година е Томаш Дойч. Нека в началото му дам за кратко думата или предпочитате първо да чуем генералния секретар? Господин генерален секретар, отстъпват ви думата, така че имате я. Ja, herzlichen Dank, Frau äh, Präsidentin. Nur vielleicht einige Einladungen. Благодаря, госпожо председател. Няколко встъпителни думи най-напред за тенденции и събития, които представляват интерес за вашата комисия и които придобиват голямо значение през последните месеци. Говорихме много по комуникационната страна от дейността на парламента, предизборната кампания и мисля, че можем да се радваме е, на увеличената избирателна активност. 51 е, милиона европейци отидаха на урните. Онова, което особено ни радва и което е част от нашата стратегия, е избирателната активност сред младите. Тя винаги е била много ниска в миналото, 21%. Сега тя се удвои и стигна почти 40%. Ние положихме усилия да привлечем млади хора, усилия, които дадоха резултат. Гражданското общество сега е много по-активно, на един матч в Мюнхен имаше съобщение утре с европейските избори. 300 хиляди граждани се записаха, за да бъдат активни. Това беше нещо съвсем ново. 140 милиона клика на нашите, в нашите сайтове. И това е много добър резултат в сравнение с миналото. Другите е, институции е, също вършат своята дейност. Домът на европейската история 200 000 посетители, тенденцията е към увеличаване. Номер 12 в е, TripAdvisor – и това, което предлагаме от много високо качество. EU Experience в Хелзинки от декември миналата година. 100 000 посетители. Обектът е много малък и въпреки това посещенията са многобройни. В административната област – Подписани са 1800 договора, което е сериозна дейност. Засилихме гъвкавостта. Второто плащане ще бъде възможно така, че ако получиш нов договор, не е необходимо да чакаш един месец, за да ти платят. Назначени са нови асистенти, има нови разплащателни агенции. Вашата комисия винаги е настоявала асистенти, които не са работили 10 години, следователно нямат право на пенсия, да, да бъдат да получат някакво решение. 170 е, е, асистенти имаха проблем. Почти всички случаи са разрешени, с изключение на 3 с краткосрочни договор. Е, резултатът е по-добър, отколкото депутатите очакваха. През лятото в Страсбург много кабинети бяха ремонтирани адаптирани. бяха предоставени допълнително самостоятелно кабинети, което подобрява работните условия за депутатите и това беше възможно, това стана възможно заради това, че администрацията използва по-малко модули. Имаше, бяха предвидени много кабинети за комисията и съвета. В Брюксел всички групи и индивидуалните и в Брюксел също бяха предоставени ремонтирани кабинети. 3200 модула бяха реновирани всички заслужителите, това означаваше, че нямаха лятна почивка. Не, това, което осигуряваме, не е лукс, но е много по-добро в сравнение с миналото. Не всички искат едни и същи бюра и на 1 ноември ще видим какви са реалните потребности и ще осигурим допълнителни възможности, ще има и малки кухни, ще подобрим условията за работа. Друга, друга тема, която представлява е, и интерес, е свързана с е, края на мандата. Има известни ограничения и ние не знаем дали е, а става дума за депутатите от Великобритания. Непрекъснато трябва да правим корекции. Очакваме 31 октомври. Поддържаме гъвкавост. Условията са доста сложни и ни трябва да проявяваме гъвкавост при прилагането на условията. Und 4. Oktober. Und viele der Dinge und Anliegen, die Sie auch haben, äh, haben dann die Möglichkeit, Бюрото повдигна много от въпросите, които повдига вашата комисия. Бюрото ще се занимае с приоритетите по време на този мандат и онова, което остана от предишния мандат, също ще бъде предмет на разговори. господин генерален секретар. Ние сме в началото на нов мандат и заедно с това дойде моментът, в който в нашия, нашата комисия за бюджетен контрол се срещаме с вас Бих искал да кажа, е, че всички знаем за какво говорим тук. В е, ние обсъдихме освобождаването от отговорност за 2017 година. Както чухме, беше дадено освобождаване от отговорност, и е, сега е, вие ни предоставяте информация в е, съответствие с направените препоръки с оглед на, на следващото освобождаване от отговорност. Процесът започна е очевидно е, че сега ще бъдете засипан с въпроси и е, ще се очертаят е, темите, които ще се обсъждат в рамките на освобождаването от отговорност е, през 2018 година. Аз не искам да предвиждам следваща. как точно ще се развие следващата процедура, но имам няколко въпроса. Аз не искам да се оплаквам от името на парламентаристите, но това, което вълнува всички нас е ефективността на разходите – и сега парламентът а, сключи договор с а, нова а, пътническа агенция. Нито никой от депутатите, нито от асистентите не е изразил задоволство от тази нова агенция. И на практика, въпреки че няма увеличение на разходите, парламентът плаща все по-висока цена за тази услуга. Това е особено важно, като си има предвид, че тези разходи се поемат от дънакоплаците. И в крайна сметка ние плащаме все повече, въпреки че цените не са се повишили. Какво можете да ни кажете за ефективността и е, по отношение на сравнението между предишната и сегашната агенция от гледна точка на разходите? Друг въпрос. Като Аз познавам плановата економика и за това съм убеден привърженик на свободния пазар и свободната конкуренция. Но, честно казано, всички хотели в Страсбург знаят година и половина по-рано какъв е календара на сесиите и цените се увеличават 3-4 пъти в сравнение с цените през останалите седмици. много е, служители, много асистенти е, няма друг изход. Са принудени да плащат тези цени. Е, ако през останалите седмици цената е 90 евро, по време на Страсбургската седмица цената е 240, което е твърде високо за една цена и при цялото ми уважение към свободната конкуренция се питам дали не може да се направи нещо, имайки предвид, че това са а, обществени средства. Хотелите в Страсбург не би трябвало а, да печелят прекомерно от Европейския парламент и се в действителност аз предпочитам да, е, да спя в Германия, за да, за да не ползвам услугите на е, френските хотели. Имате думата. Благодаря. Докладчикът е, каза, че това са а, вечни теми. А, тури... Пътническата агенция Карлсон Вагон Ли, ние ги познаваме от миналото. При новата тръжна процедура бяха предвидени нови задължения да работят по време на обедната почивка. Второ, проследяване на билетите – което дава възможност да не се използват хартиени носители и извънредна и помощ при неотложни обстоятелства. Промяната в доставчика винаги промяната на доставчика винаги води до проблеми. Много често едни и същи а, хора работят а, за различни доставчици, но им се а, налага да свикват с а, нови а, информационни системи и методи на работа. Процентът а, на оплаквания се записва. и процентът е 0,04% от всички продажби и в сравнение с предишните доставчици няма, ситуацията не се е влушила. Има обаче един проблем, а именно, че авиокомпаниите не използват е, използват и че с е, авиокомпаниите е, се работи директно и могат да се предлагат по-ефтини билети. И много често билетите са по-ефтини в зависимост от класата и също така се договарят условия за анулиране на билета. Много доставчици а, работят на принципа на а, прекия маркетинг. Това означава, че те, пестя, че те спестяват определени разходи. За хотелите в Страсбург като цяло предлагането в Страсбург се увеличи значително предлагат се повече стаи и това повлия благоприятно върху цените. Може би и търсенето се е увеличило. Разбира се, говорим за търсене и предлагаме за пленарните седмици. Това е въпрос, който сме обсъждали с властите в Страсбург от години. Е, е, ние редовно Провеждат се, е, провеждат се редовно срещи на ниво заместник-председател с е, е, общината и от общината обещаха да направят оценка, за да се види дали може да се правят, да се закупуват, да се правят блокови закупувания на стаи. Това все още не е станало. Това е по първите два въпроса. Сега госпожа Грепин има думата от социалистите и демократите. Ще се изкажа на румънски. И аз бих искала да благодаря на генералния секретар за това, че е тук днес след обед. Много се радвам, че в Комисията по бюджетен контрол говорим за добрите новини, за нещата, които са постигнати. Знам, че има добри постижения. Това е вторият ми мандат. Докладчика също се спря на въпроси, които и аз исках да повдигна. Искам да се спра на няколко елемента. свързани с отговорите ви и с общата процедура за освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета. Радвам се, че има нов подход към равнопоставеността между половете. Нещата напредват. Искам да ви благодаря от името на колегите от Европейския парламент. Говорите за модернизация, за иновация, за офисите, но не споменахте други въпроси, които също са важни за нас. Уебсайта на Европейския парламент, например. Работите ли по модернизирането на уебсайта на Европейския парламент? С колегите сме съгласни, че той има къде да се подобри. Така че искам да разбера от вас, предвиждате ли някакво обновление на този уебсайт. След това опростяването на процедурите за наемане на служители. В Комисията по бюджетен контрол предлагаме да се излезе с наръчник за разплащателните агенции. Мисля, че би било добре да има такъв наръчник и той да се прилага за всички разплащателни агенции във всички държави членки, за да се избегнат нередности. Мисля, че ако се прилага той във всички държави членки, това ще е по-лесно. Говорихте за парламентарните сътрудници, но искам да спомена една друга група Става дума за стъжантите. Групата на социалистите и демократите се безпокои, е, че те не могат да получават авансови плащания, че в стола се изисква да плащат фиксирана сума, Знам, че има различни типове ястия в стола, а също времено цените им се увеличават и затова трябва да има и малко по-голяма гъвкавост при цените за стъжантите. Още един въпрос. Сигурността предвиждате ли да се предприемат мерки за създаването на вътрешна служба за сигурност в парламента? Иначе за пътническата агенция няма да говоря. Колегата вече се спря на въпроса. Искам да се спра на друг проблем социален проблем, важен за нашата политическа група, за социалистите и демократите. Жени и депутатки, които имат деца, искат да а, запишат детето си, да заведат детето си на яслата в парламента, обаче нямат право да го качат на парламентарния автомобил. Може ли да се промени това? Друг проблем. Е, преустановяването на е, трудови договори за местни е, сътрудници. Някои от тях не са получили компенсации, загубили са медицинската си застраховка и включително служители, на които са много важни и за гладкото функциониране на работата ни, е, са пострадали от този тип ситуации. Благодаря ви, господин генерален секретар, че ни информирате по тези теми. И като докладчик в сянка за групата на социалистите и демократите, искам да кажа, че заедно с вас и с колегите от Комисията по бюджетен контрол съм сигурна, че ще можем да разрешим тези проблеми. Благодаря. Вие бяхте е, докладчик за 2018 година. Е, благодаря ви, господин Боае. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на генералния секретар за присъствието му тук и за изказването му във връзка с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 година. Аз като нов член на Европейския парламент не съм запознат с този бюджет Иначе мога да ви задам много въпроси за функционирането на Европейския парламент сега, но мисля, че не по тази тема сме се събрали да говорим. А мисля, че все пак мога да се е, спра е, на тези теми на срещата на бюрото, така че ще се въздържа е, да повдигам тези въпроси. Иначе въпросите, които повдигаха колегите, често са повдигани и от квесторите. Благодаря. Колегата Файнт. Благодаря, господин Веле, че и аз имам няколко а, вечни въпроси. Първо, общата компенсация на разходите след дълги битки миналия мандат променихме правилата. Е, сега ми се предложи плащане на по нова сметка, макар че това не е задължително. Знаете ли колко депутати са поели ангажимент да открият отделна раз е, сметка за командировачни и за общите разходи е, и как ще става финансовия контрол, как ще се контролират оправдателните документи. Второ, за доброволния пенсионен фонд. Доколкото знам, е, много скоро нещата ще се този фонд ще бъде изразходван. Доколкото разбирам, в бюрото през декември 2018 година е взело решение, но това не е достатъчно за решаване на въпроса. Как ще действаме и как да не допуснем това да е в ущърп на европейския данакоплатец поради неправилни инвестиционни решения. Предполагам, че евродепутатите така или иначе ще получават добри пенсии още нещо. Имаме нов мандат и много е, големи промени. Около две трети от евродепутатите са нови. Е, сега, миналия мандат се реши, че всеки напуснал евродепутат трябва да обяви в Европейския парламент какво ново поприще поема. Въпросът ми е това факт ли е и има ли напомняне за тях? Същото се отнася и за напусналите служители в статута на европейските служители е, има възможност бившия работодател при наличие на конфликт за интереси да възрази срещу нови назначения, но за тази цел парламента като минимум трябва да знае какво ще правят тези напуснали служители. Затова и въпроса ми е, има ли някаква отчетност, следи ли се и евентуално как се преценяват, е, как се преценява е, конфликта на интереси. И последния ми въпрос е, също във връзка свързана с промяна е, тази сутрин отказахме за пореден път да освободим от отговорност бюджета на ЕАСО. Сега научаваме, че един от служител от служ... ръководителите е суспендиран или срещу или е в процедура а, поради опреци в а, неблагонадежно стопанисване на средства. Вярно ли е, че той има доходи от Европейския парламент? А, можете ли да потвърдите или отречете това? А, и въобще как е възможно подобни личности да минават от европейска институция в друга, без да си понесат надлежните последствия? да дадем първи кръг от отговори от господин генералния секретар и след това ще продължим с въпросите, да не затрупваме генералния секретар с въпроси. Благодаря, госпожо председател. Първо, в отговор на госпожа Грапини за мъжете и жените. Наистина имаме видимо подобрение, когато аз започнах работа имахме 21% жени ам, началник отдели, сега са 40%, почти е отвоено, а това означава, че в последно време сме номинирали повече жени за началник отдели. Така че това е база при директор, жените директори са 37%, а, миналия мандат бяха 35%, а пък при начални, жените началник отдели можем да продължим да работим, така че до края на този мандат те могат да достигнат 50%, но това вече зависи от председател, от бюрото мъжете, що се отнася до генералните директори, има напуснали служители, където замяната е понякога на мъже с, мъжи, с жени. Аз лично взех решение да назнача при нас втора жена генерална директорка с право на глас, за да гарантирам необходимото представителство на жените. А, и за да не се впускаме в такива а, аргументации. Уебсайта, е, да, огромен е и това го прави малко тромав. Това, което е важно, е, е, е че и при, в търсачките като Google, например, е, излизаме по-лесно при търсене е желателно парламента да излиза като първи резултат или на първата страница и то по възможност не долу, а горе в началото на страницата, така че това улеснява търсенето, но има какво още да се желае. Ще продължаваме да полагаме усилия е, допълнителна информация за разпращателното е, звено. Е, работа, хубав, добра идея, но имаме работа с 28 различни системи. Много допирни точки, но и много разлика. И общия подход е с доста ограничени възможности, но сме готови да направим необходимото. Стажантите имаме нови правила за тях и те могат да получат аванс за пътните разходи, както и асистентите, асистентите, но там разходите са много ограничени. Те имат възможност да се хранят в стола и в Брюксел, и в Страсбург и продължаваме разговорите с съответните ресторанти за разширяване на тази възможност. Но това присъства в правилата. Сигурността. Говорим първо за физическа сигурност, за интерактивните мрежи, а трябва да проверим. Аз лично съм малко скептичен дали можем да дадем абсолютно сигурен инструмент, но нищо не пречи да проверим за ползване на колите за водене на децата до детски заведения. Поначало не се позволява спиране по пътя. Въпросът се гледа. Ще продължим в, с квесторите и през октомври искам да кажа, гледаме много сериозно на това искане и проявяваме разбиране за бившите служители. А, напишете ми по-конкретно писмо и ще разгледаме отделните случаи. Господин Фройнд зададе доста въпроси. Първо, общите разходи, които се дават. Нямаме в момента данни за... Няма статистически данни колко да, да, депутати са от, открили отделна сметка за командировачни и допълнителни разходи. Нямаме такива статистики но ако проявявате интерес, може да се занимаем с въпроса. Е, общите паушалните разходи, въпроса се обсъжда много сериозно в бюрото е, и след предходните е, преговори остана обща сума безотчетни. Така бе решено. В този случай оставаме в рамките на старата система с допълнителни изисквания за прозрачност. Пенсионния фонд. По мое предложение, бюрото по прие две мерки повишаване пенсионната възраст от 63 на 65 години и второ въвеждане на 5% изискване на специално вноска, ко, които да, за членовете на а, този бъдещ пенсион, този пенсионен фонд. Съда в щата са отнесени от, до съда от бивши депутати с въпроса доколко са, парламента има право да предприеме тези мерки преди 10 години пак имахме съдебна проверка и тогава съда потвърди всички решения на бюрото като са измерими и адекватни. Дали сега ще е така, не зная. Миналия път съда ни потвърди, че става дума за допълнителна пенса, а не за първа пенсия по старост и поради това не, обикновенно не се отнася за целия живот, а само за трудов стаж. Така че парламента се съгласи да съкръщения. Въпросът е къде е границата и правната ни служба също се занимава с въпроса. Не знаем дали чисто социално сме изчерпали границата дали сме, не сме я достигнали, дали сме я надхвърлили. В момента, в който съдът се произнесе и по тази мярка, ще можем по-добре да преценим дали сме изчерпали възможностите си, дали не сме и бюрото може да вземе други мерки в е, облегчаващи да накоплаците или пък може да се окаже, че сме надхвърлили правата на парламента и някои от тези мерки са неправомерни. Това е спорния въпрос. Така че чакаме съдът да се произнесе, за да видим на къде да продължим дали правните възможности са напълно изчерпани. След решението бюрото ще се занимае отново с въпроса дали да вземе други мерки. Във всички случаи е ясно, че дори ако се вземе и друга мярка, например замразяване на привилегиите, дори ако има такова замразяване, ако се вземе такова решение, може да се приеме, че няма да покрием дефицита на пенсионния фонд. Но в новоприятия регламент за служителите. Имаме взето решение по този въпрос от времето преди 2009 година, когато осигуряването на евродепутатите ставаше на национално равнище. В някои държави много ограничено. 2009 година този начин на работа се преустанови но сега чакаме решението на съда. Във всички случаи сериозен дефицит ще остане. И тъй, тъй като има и отговорност на Европейския парламент, това ще се отрази и на нашия бюджет. Очакваме становище на правната ни служба за по-нататъчната трудова дейност на евро, на служителите в парламента. Системите са различни. От една страна, бивши ръководни кадри, които имат така един период на изчакване. В момента такива няма. Нямаме и такива, които да са ни уведомили че ще поема друга длъжност. Както казах, нямаме. Асистентите са по-особен случай те са задължени да съобщят, ако има конфликт на интереси. Тоест, не е длъжно всеки да ни уведомява къде работи, но ако поеме длъжност, дейност, която може да породи конфликт на интереси, такива служители, да речем асистенти, са длъжни да ни уведомят. Имаме такива случаи, прави се проверка и аз си спомням за случаи, когато е, беше даден отказ за заемане на съответна длъжност поради конфликт на интереси. за служители е, по процедурата за обежище. Зависи от статута. Ако някой е служител на Европейския е, е, съюз и временно работи в друга институция, той разбира се има право да се върне на основното си работно място – е, трябва да се види дали има нарушения в друга длъжност и дали те са обект на дисциплинарни санкции. Но само заради заета друга служба никой не е уволнен е, когато става дума за временна дейност, те запазват е, трудовото си правоотношение с Европейския парламент. Ако има нарушения, се прави проверка, се отправя напомняне и предупреждение в зависимост от конкретния случай. Колегата Фройнт питаше за ЕАСО. Там има процедури и производства, които не са приключили. Относно е, депутатите, бившите евродепутати при заемане на нова длъжност. Правена ли е проверка дали бивши евродепутати е, работят някъде? Отговор не ми е известно да има такова нещо защото съгласно правилника за работа от 2018 година има задължение последващи дейности да бъдат докладвани в парламента. Но това са различни неща. Значи, дали евродепутатите е, ни уведомяват и дали, или дали ние следим? Ще се поинтересувам. Сега, госпожа Сей, не бъркам името ви. Чи? Uh, Благодаря ви много, господин генерален секретар, за това, че сте тук днес, като новоизбрана депутатка искам да повдигна някои въпроси, които според мен имат нужда от разясняване. Първо, всяка, всеки месец всички автомобили се изпращат в Страсбург и пътуват само с един шофьор. Никой не е, е няма разрешение да пътува в тези автомобили, които те или иначе пътуват към Страсбург. Нито депутатите, нито асистентите на депутатите, а това може да спести разходи за пътуване за е, много холя, хора и да намали отражението на пътуването им върху околната среда. Така че е, бих се радвала да разбера какво смятате по това предложение. Вторият въпрос. Доколкото знам, в предходното бюро имаше имаше въпрос е, на работна група, която се занимаваше с а, а, на, определени спорове между парламента и а, е, бюрото и може би е добре да се разгледат отново тези неща. Третият ми въпрос. Разбрах, че има възможност да се прикачи е, към парламентарните ни веб страници е е, на доброволен принцип, така наречения законодателен отпечатък. За това обаче не са информирани новите депутати. На разположение ли е тази възможност за новите депутати и ако да, как може да стане това? И още един въпрос. Когато документираме вътрешните пътувания в родната си страна, трябва само да заявим града и номера на колата. Доколкото съм установил, разходите, които се изчисляват като, е, за възстановяване от Европейския парламент, по път са твърде е, щедри. Мисля, че е добре да се подходи малко по-прозрачно, за да се спестят средства на европейския дънакоплатец. Колегата Петри Сарвама. Благодаря ви много, господин генерален секретар. Радвам се, че сте тук. Имам три въпроса. Е, два от тях са критични, а третият е по-скоро коментар в похвална насока, но ще го запазя за накрая, за, защото е хубаво похвалите да са накрая, пък да внимавате за първите две. Става дума за следното. Трябва да бъдем по- конкретни на заседанията си. И всъщност конкретните въпроси се отразяват на ежедневието ни в парламента. И също е важно да се спести време и пари на данакоплаците. Първият въпрос е за служебните автомобили. Може би не си давате сметка за това но ви моля да обърнете внимание на този въпрос. Става дума за следното. Има нови инструкции, които администрацията е дала на шофьорите вече 6 месеца, между 6 месеца и година въжат тези инструкции и в тях се казва, че ако депутатът не се появи в рамките на 5 минути там, където е повикана колата, шофьорът трябва да напусне. Шофьорите са длъжни да спазват тези инструкции. Но аз мисля, че това е разхищение, защото по много причини, които няма и защо да изреждаме, по съвсем практически причини, положението е такова, че депутатът няма как да пристигне точно до 5 минути. Понякога път пристига за 6, 7, 8 минути. Ще ви дам само един пример. Разговарям с министър и той отговаря на мой въпрос. въпрос. Трябва ли да се вдигна и да си тръгна? Е, от заседанието, защото съм повикал вече автомобила и той няма да ме изчака. А, при положение... Е, и точно това нещо се случи миналата седмица. А, всъщност, е, какво става? Шофьорът е длъжен да напусне и затова а, тръгва да обикаля изграда. Шофьорите ни са много добри професионалисти. Оставете сами да преценят е, какво е положението. Да не се страхуват, че ако не напуснат точно до 5 минути, ще бъдат наказани. Това беше първата точка. Втората точка. Възстановяването на средствата чрез автоматичната система беше въведено вече през лятото. Знам, че то е в началните си етапи, обаче е, действа много зле. Системата е много тромава. Моля ви, е, грижете се това да се коригира. И ви моля да не въвеждате нови автоматизирани системи преди да е, е готова съответната програма защото това само предизвиква а, главоболие, губи се време, хората, които работят а, с системата, трябва да а, получават а, гневни послания от хора като мен, които, както казва жена ми, а, може би твърде дълго са седяли на задната седалка на черен Мерцедес и не могат да, да търпят таки, да, такива грешки. И последният ми коментар. Е, цяло чудо е, е, че когато се върнахме в началото на септември 11 000 души, всички получиха офисите си и смятам, че хората, които успяха да го постигнат, заслужават огромно поздравление и а, е, вие също като техен ръководител. Благодаря много, Петри. Исках и аз да направя коментар, свързан с пътуването. Мисля, че е, като се има предвид а, е, какви са различните коментари за пенсионния фонд от бивши депутати, нещо, което на този етап не ме засяга, но разговарях с бивши депутати и някои от тях казват, че, са получили, че не са получили почти никаква допълнителна е, пенсия. Може би е добре да се направи правен анализ на положението преди 2009 година в държавите членки и по този начин можем да добием по-ясна представа да видим дали наистина става дума за допълнение или има отделни случаи, в които а, не е допълнение или такова допълнение няма. Може би е добре да поискаме такова проучване, за да получим по-голяма яснота и да видим какви са правните въпроси. А, също по темата повдигната от Петри Сарвама. Когато става дума за информационни системи, по някой път се опасявам, че е, от депутатите се изисква да вършат неща, които е, по-рано ги вършеше администрацията. Защото администрацията е, правеше съответните заявки. Е, а сега депутатите сами трябва да ги правят. Тоест има известно изместване на отговорността за свършване на определени задачи. Има и забавене при плащанията, което създава затруднения на засегнатите депутати. Винаги има някакво равновесие между количеството е, задачи и времето за изчакване. Въпросът е как се измерва загубеното време а, времето при изчакване и прочие. Има проблеми също с а, застраховките. Аз си мислих, че може просто да се а, съберат разходите но се оказва, че е трудно. Разбира се, всеки, който се движи с личен автомобил, е длъжен да го застрахова лично. По някой път се налага да се отклоните от маршрута с 35 км. и трябва да има възможност за поне някаква гъвкавост. И сега имаме ясни правила. Гледа се е, колко време отнема пътуването и какво е разстоянието от А до Б директно. Не искаме да създаваме много осложнена система. Това е контекст за път... възстановяването на пътуванията. За колите. Като цяло те не са празни. Родители с деца или бременни жени. Има правила за определени категории служители, които могат да ползват автомобилите на а, тази служба. В бюрото имаше предложение за промяна – Бюрото реши да създаде работна група. Тя работи 18 месеца и накрая представи два варианта. Гласува се, имаше гласуване за това кой от вариантите да се превърне в правило. Аз самият съм убеден, че ще продължи работата на бюрото по а, безучетните разходи. Аз а, съм убеден, че работата по този въпрос ще продължи под някаква форма и сигурно ще се а, обсъди на изнесеното състояние на бюрото през октомври. Възможно е да се поиска законодателният, законодателният въглероден отпечатък. В момента няма много законодателни процедури, но тази информация ще може да се предостави на депутатите. Може би на по-късен етап ще се направи преглед, за да се види колко депутати са използвали тази информация. Госпожа Холмайер попита какво се случва в държавите членки. Да, и друг път съм задавала този въпрос. Ако членовете на бюрото смятат, че има нужда от някакви, от някакви по-особени връзки, това може да се направи, но е възможно да възникне спорове между различните членове на бюрото. Господин Сарвама, споменахте за огромната дейност, свързана с ремонтиране на кабинетите. Ръководителят на отдела, който отговаря за този въпрос, е от Финландия. Понякога е хубаво да се споменават имена, защото Свършната работа беше огромна. Сега колко време, се, колко време чакат колите, е, ще трябва да помислим дали не може да има повече гъвкавост. Новата информационна система, да, това са проблеми, свързани с това, че тя е съвсем нова. Госпожа Госпожо Холмайер, има други страни, в които няма допълнителна пенсия. Това са Италия и Франция. Но имаше и участие от Европейския парламент. Депутати от страните, в които нямат пенсия, получиха специална пенсия от парламента. Става дума за Италия и Франция. Италианските и френски депутати – се записаха за допълнителните пенсии. И всички депутати по време на мандата получиха пенсии, било по националната система, било благодарение на финансовата, финансовото участие на парламента и в крайна сметка всички депутати получават допълнителна пенсия от другаде. Друг въп... отделен въпрос е какво трябва да бъде нивото на тези пенсии. В миналото размерите бяха много различни. В някои страни пенсиите бяха много ниски, в други доста по-щедри. Този проблем сега е регулиран с правилника за депутатите. Си депутати с много години стаж понякога се оказваха с много ниски пенсии. И за тях допълнителната пенсия беше на много по-високо ниво от това, което получаваха от държавата членка. Благодаря ви за това, че отговорихте на всички въпроси. Тук има допълнителен въпрос. Благодаря. И извинявайте. Аз се бях, бях вдигнал ръка малко по-рано, за да задам въпрос. Мога ли сега да го задам? Е, не знаех, е, че е, ще има нещо като парламентарен контрол. Но след като всеки може да задава въпроси, ще задам и аз. Аз съм нов депутат. Прочетах а, а, документа с правилата. разбирам, става дума за дневните разходи, които се заплащат, само ако обаче си участва на заседание. Кой прави проверката? Когато влизам в парламента, аз трябва да доближа пропуска си до електронното устройство, за да мога да вляза. И моят въпрос е, имайки предвид, че има правила, и че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 В националните системи, ако вземеш пътник в колата, получаваш допълнителни 3-5 цента на километър. Това не е ли разумна идея? Защото по този начин биха се съкратили разходите. вместо двама души да искат възстановяване, може да се предвиди бонус за шофьора. Новите кабинети са прекрасни. Поздравления! Има малки заседателни зали. Има и футьойли, които, ми, които разбирам, че са много скъпи. 1000, 2600 за футьол. Това необходимо ли е? Прекъсвам ви. Това са слухове, които се разпространяват, но няма доказателства за тях. Знам. Тази информация е напълно невярна. Уважаеми колеги, не дайте да задавате повече общи въпроси. Само въпроси, свързани с правомощията на комисията по, за бюджетен контрол. Искам допълнителен въпрос за колите до Страсбург. Колите може би не са напълно празни, но съм сигурна, че има свободен капацитет. Направете нещо като онлайн е, резервационна система, за да могат хората да проявят интерес. По този начин биха се спестили много средства. Това е което исках да кажа, защото смятам, че е важно. Госпожо председател, диалогът е много важен и неочакван. Е, и в мен възникна една идея, тъй като и аз искам да споделя тази идея с вас. Може би квесторите биха могли да организират някакво дежурство, за да отговарят на въпросите на депутатите. Две трети от новите депутати имат въпроси и един квестор или представител на вашата служба би могъл веднъж в седмицата да отговаря на практически въпроси и като квестор, който започна работа пред няколко седмици, мога да кажа, че въпроси, които изглеждат прости, са всъщност доста сложни. Онова, което изглежда разумно, често е трудно решимо. Сега въпроса за яслите – имаме, отнасяме се с разбиране към идеята депутатите да могат да оставят детето си на път за работа, само че това означава отклонение от а, а, няколко километра и половин час. Ето, прост въпрос, но, с, а, но всъщност ситуацията е доста сложна – има има депутати, които живеят в Брюксел и други, които не живеят в Брюксел. Как да се третира тази разлика? Е, е правило, което се оказва разумно, създава трудности. И това са въпроси, които обсъждаме в бюрото с помощта на генералния секретар. Идеята е много добра. Думата има отново генералния секретар. И аз искам да благодаря на квестора за тези въпроси. Това са все въпроси за... Много от въпросите са за квесторите. Господин Кюс ми зададе въпрос. Не провеждаме системна проверка на депутатите, които се регистрират. Това не е полезно, защото не е необходимо да са в парламента, когато изпълняват задълженията си. Що се отнася до служителите, има система за общо ползване на автомобили. И ако един служител пътува, той може да качи свои колеги и тогава се прилага а, процентно съотношение, що се отнася до мебелите. Е, тези мебели са под найем. Този път е, имаме повече гъвкавост и депутатите могат е, да поръчват у нези мебели, които искат. Някои искат стол, други фотел, и всичко това в рамките на разумното използване в кабинетите. Това ще бъде възможно от ноември нататък, когато найемите, мебелите ще бъдат взимани под найем. тази съвременна система за взимане под найем е прекрасна идея, защото много често имаше нежелани мебели, които биваха изхвърляни в подземието. Различните депутати имат различни потребности. Благодаря много на генералния секретар за това, че отговори на въпроси, излизащи извън ресора на комисията КОНТ. Координаторите ще заседаваме утре сутринта. Благодаря ви за присъствието. Благодаря ви.